Гласуването ще бъде утре в 12 часа. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Общо разискване за Европейската заповед за разследване и Европейската заповед за арест. Говорим за докладите на господин Мело и на госпожа Лътфорд. Давам думата на двамата докладчици. Предлагам ви започна господин Мело. Eh, presidente, colegas, queria dizer que... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Приемането на тази директива не е добра новина за тези, които извършват престъпления в Европа, защото с нея ще имаме нов инструмент в областта на наказателното право. Факт, че имаме свобода на движение на капитали, на хора, на стоки и на услуги, улеснява извършването на престъпления. Директивата ще ни помогне да се борим по-ефективно с трансграничните престъпления. Без значение дали става въпрос за трафик на наркотици, за трафик на хора, за корупция – или каквото и да е. Това са престъпления, които имат трансграничен характер и те са обект на тази директива. Ще ви дам два примера, които засягат Португалия и Обединеното кралство. Тези две държави също ще могат да се възползват от директивата – и ще им помогне да се борят с бавните процедури. В директивата се поставя акцент на член 6 от договора за ЕС. Европейската заповед за разследване се взима от една държава и е насочена към друга държава на изпълнение – изискванията за събиране на доказателства ще се прилагат при взаимно зачитане на законодателствата. Събирането на доказателства, запорирането на банкови сметки, всичко това ще се извършва в държавата на изпълнение. Всеки може да се позове на директивата. Всеки има право на защита. Това е основен принцип на правовата държава. Този принцип ще бъде спазен. хората, които биват разпитвани, е, също ще имат определени права. Упростяването и намаляването на бюрокрация е добро, защото ще се засили принципа на взаимно признаване ще има много по-добро сътрудничество между разследващите органи в държавите членки. В Европейския парламент успяхме да стигнем до консенсус след дълги и трудни преговори стигнахме до резултат, който високо ме удовлетворява. Затова, господин председател, в уводните си думи бих искал горещо да благодаря на датското, ирландското, гръцкото и словенското председателство, както и на всички докладчици в сянка, без изключение, на Сара Латфорд, на всички колеги, господин Кърков, господин Де Йонг, всички, които се включиха, както и на всички от правната служба. Благодаря ви. Благодаря, баронеса Латфорд. Благодаря, господин председател. Приемането на моя доклад за Европейската заповед за арест ще бъде изключително оценен принос към Европейското пространство за свобода и правосъдие. Искам да благодаря горещо на моите докладчици всяка за отгремата, огромната подкрепа и сътрудничество. Ние постигнахме много голям консенсус по въпроса за това какви е, промени са необходими в законодателството за Европейската заповед за арест. Всички докладчици в Сянка напълно подкрепят доклада, което е изключително важно. Ние бяхме е, подпомогнати и от звеното за Европейската добавена е, е стойност, също и от е, е, двама учени, на които благодаря. Все по-сложни стават трансграничните престъпления и съответните власти имат все по-големи проблеми в това отношение. Много се радвам, че подпомагам тяхната работа. Всяка година хиляди заподозрени и престъпници се връщат посредством законодателен процес да бъдат осъдени и съответно да излежават присъдата си в края на краищата забавеното правосъдие е правосъдие, което не работи в полза на жертвите. Много добра е идеята, че започваме е, тази е, дейност за Европейската заповед за арест и е, създаваме едно устойчиво законодателство и освен това не беше пренебрегнат и парламента. Е, във всички случаи имаше е, определени критики, напълно основателни, за разлика от други критики, които бяха чисто идеологични идеологически. Има нужда от реформи в определени страни членки. Е, не винаги е най-доброто да се работи некоординирано много е важно съответните лица, които работиш в системата, да са наясно с своите права. За това е необходимо да се работи на европейско ниво, да се спазват основните права и на заподозряните. В доклада се призовава комисията да излезе с законодателни решения в рамките на една година, които да отговарят на нашите настоявания. А ако бъда преизбрана, ще настоявам новата е, комисар, който отговаря за този ресор, да свърши тази работа. Ние тук е, обсъждаме заповеда за разследване и заповед за арест, защото това са две взаимодопълващи се действия. Е, необходимо е също така да спазваме и принципа на пропорционалност, да решаваме дали съответната мярка е, е пропорционална. Аз лично е, предлагам е, да се спазват тези принципи за Европейската заповед за арест. Също така предлагаме и процедура за консултации, така че съответните две страни да обсъждат, да могат да обменят е, информация, така че да не се злоупотребява с заповедта за арест, за да може да се преследват само ясно обвинени, заподозрени извършители. Не следва да са прекалено дълги периодите на задържане преди да се изправят лицата пред съда. И за това по този начин ние трябва да можем да намерим начин да разполагаме с съответните е, заповеди, било то за разследване или за арест. Очаквам един положителен отговор на моите запитвания от госпожа Рединг. Благодаря. Госпожо Рединг, вече се обърнаха към вас. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо по доклада МЕЛО, Европейската комисия си отбелязва споразумението, постигнато между Европейския парламент и съвета по тази инициатива на държавите членки, а именно въваждането на Европейска заповед за разследване в наказателно-правната област. Това може да бъде един добър инструмент за борба с трансграничната престъпност и също така може да допринесе за подвеждането по съдебна отговорност на нарушителите на закона, ако се прилага правилно. Този инструмент се основава на принципа за взаимно приемане и рамковото решение. Припомня ви, че през 2008 година беше прието беше прият това решение и беше приложено от тогава само в две държави членки. Комисията се надява, че този път нещата ще бъдат по-различни. Очаква от държавите членки да приложат правилно и своевременно директивата, за да може тя да не остане празна буква на закона, както се случи с Европейската заповед за предоставяне на доказателства. Наскоро Европейската комисия прие доклад за прилагането на три текста, прияти преди договори за Лисабон в тази област. това въпрос за имно приемане на, на присъдите, заповедите за предварителни съдебни действия и заповедите по отношение напускането под гаранция. Става ясно, че взаимното доверие е жизненно важно, за да може да функционира европейското пространство на правосъдие. Отдавна сте срока за прилагане на тези решения, но голяма част от държавите членки все още не са транспонирали съответните разпоредби в националното законодателство. Както знаете, член 3 от договора постановява задължение за гарантиране на достъп до правосъдие всички държави членки, но този, тази член може да бъде да се превърне в действителност само ако държавите членки изпълняват задълженията, които са поели. Благодаря на докладчика господин Мело и някои докладчици в сянка за отлично свършената работа. Комисията приветства тяхната работа, тъй като те намират много добро равновесие по отношение на този инструмент и най-вече защото те настояват за засилване на клауза, гарантираща зачитане на основните права в този инструмент. Това е много важно и за пореден път показва колко важен е Европейският парламент в контекст на процедурата за взаимно вземане на решение. А сега относно доклада на госпожа Сара Уотфорд по време на скорошния дебат, провел се в Европейския парламент и по други поводи. Винаги съм защитавала правото на европейските граждани да се възползват от свободата на движение в рамките на Европейския съюз. Но отворените граници не бива да значат, че престъпниците могат да избягат от правосъдието само ако се преместят в друга държава членка. Затова имаме нужда от Европейската заповед за арест от 2004 година. Тя е един много ефикасен инструмент за предаване на заподозрени извършителни престъпления от една държава членка на Съюза в друг, към друга държава членка. По този начин се гарантира, че заподозрените и осъдните престъпници не се укриват в рамките на Европейското пространство на правосъдието. Има десетки примери за заподозрени в трафик на дрога или на хора, на запознани в убийства, са били предавани в страни като Испания, например. И то в много кратки срокове, нещо, което беше невъзможно преди приемането на Европейската заповед за арест. Освен това, благодарение на този инструмент много заподозрени в туристична дейност сега са подведени по съдебна отговорност в държавите членки, където е започнато разследването. Всичко това показва, че Европейската заповед за арест е много ефикасен инструмент, но това не го прави идеален. И не значи, че неговото функциониране не може да бъде подобрено. Комисията ясно го заяви и си спомням, че през доклада за прилагането за 2011 година Европейската комисия заяви, че има поле за подобрение, например, избягване на използването на Европейската заповед за арест за несериозни престъпления и защитането на основните права. И в а, този контекст бих искала да благодаря на докладчика госпожа Лутфорд и на Комисията по, права, по основните права и свободи за свършенето от тях. Ще разгледаме много внимателно засегнатите в доклада въпроси и те ще допринесат за постоянните ни усилия за подобряване на системата на Европейската заповед за арест. Вече работим по поправя на някои от слабостите, отбелязани в доклада. Например, по отношение на основните права, комисията работи за по-добро защитане на правата на а, обвиняемите. Правата на писмен и устен превод, правото на получаване на информация, правото на достъп до адвокат. Това са минимални стандарти, из целият Европейски съюз, мога само със съжаление да кажа, че някои държави членки не искат да спазват тези минимални права в Европейския съюз. Тези права представляват противотежест на важни инструменти, които представлява Европейска заповед за арест. Така, например, лицата, срещу които има Европейска заповед за арест, трябва да имат адвокат и в държавата, която е подала заявлението и в държавата, която изпълнява заповедта. И пак казвам, много съжалявам, че в някои държави и членки е, чисто и просто отказват да вземат участие в прилагането и зачитането на тези основни права. Европейският парламент вече водеща сила и ключов партньор в разработването на трите директиви, посветени на процесуалните права. И благодаря на Европейския парламент за това. Приветствам също така и факта, че Европейския парламент започна да работи по скорошната предложение на Европейският на Европейската комисия по отношение на правната помощ, презумцията за независимост и защитата на децата и другите уязвими за подозрени лица. Това също да ни помогне да подобрим защитането на правата и ще допълни системата за Европейската заповед за арест. Аз бих искал тези инструменти, цялата тази система да се прилага от всички държави и членки и по този начин да се запълнят всички пропуски в системата за гарантиране на честен справедлив процес в целия Европейски съюз. Уважаеми членове, с пълно право в вашия доклад Европейската заповед за РЕС се вписва в по-общият контекст на общото признаване, като общо признаване на присъди, заповеди за пускане под гаранция и другите инструменти. Както вече казах, Европейската комисия прие доклад за изпълнението и стана ясно, че всички тези решения не са транспонирани изцяло от държавите членки. Предвид този контекст, Европейската комисия смята, че решение за преразглеждане на Европейската заповед за арест ще бъде прекалено, ще бъде прекалено рано с подобно преразглеждане, тъй като в момента Европейска заповед за арест не се възползва от пълното прилагане на другите допълнителни инструменти за взаимно признаване. В момента, в който Европейската комисия ще разполага с а, пълната възможност да оцени прилагането на всички тези инструменти, а това ще се случи от декември тази година, като например Европейската заповед за надзор, с която да се гарантира контрол за периодът на задържане преди предаването в контекст на Европейската заповед на арест. В редица проекти вече предвиждаме различни мерки и ще продължаваме да го правим и за бъдеще, включително и целта за предоставяне на надежни данни. За целта Европейската комисия съвместно държавите членки разработи нова анкета по отношение на прилагането на Европейската заповед за арест. И така, уважаеми членове на Европейския парламент, уверявам ви, че вашата отлична работа ще допринесе за нашите усилия за подобряване на Европейската заповед за арест. Много ви благодаря, госпожо заместник председател. А сега давам думата на господин Карлос Коелю. Господин председател, госпожо комисар, аз се изказвам от името на Кинга Гао и от свое име. Ние няма да постигнем демокрация, и законност и е, уважение за съдебната система, ако няма независима съдебна система, която да работи и в разумни времеви граници. Докладите за Европейска заповед за разследване и Европейска заповед за арест са важна стъпка в ефективната борба с международната престъпност подобни инструменти ни дават възможност да се изправим срещу трансграничните престъпления и безнаказаността. Европейската заповед за арест ускорява предаването на заподобрени, а също така подобрява и механизма за взаимно признаване на съдебни решения и документи. Тук е, обаче има и сериозни предизвикателства, защото има и, и дисбаланс е, в е, тази област. Има празни места в законодателството, свързани с правата на задържаните. Това води до различни практики в страните членки и съответно нарушение на основните права. Така се нарушава и взаимното доверие на съответните власти. Не винаги се прави проверката за пропорционалност на съответната мярка. Във всички случаи европейското законодателство трябва да бъде допълнено. Поздравления за госпожа Латфорд за нейния доклад и е, настояването за минимални права, включително и права по уводене на съдебен процес. Също така е, поздравявам госпожа Латфорд, защото тя винаги е била водеща в борбата за човешките права. Надявам се, че тя ще бъде възприята като такава и в нейната собствена страна, която предпочета да не се е, включи към е, страните, подписали хартата за основни права. Е, поздравление и за докладчикът господин Мело за доклада за Европейската заповед за разследване. Надяваме се, че ще постигнем споразумение на първо четене. Цялата тази тематика е много сложна, тя засяга много области, е, включително и е, събирането на доказателства. Тук ще се даде е, и нов тласък на пакета за правата в наказателно правната област – също така съдилищата ще бъдат улеснени в необходимостта си да събират доказателства в трансгранични е, престъпления. Цялата целият тази област на сътрудничество в наказателно-правната област е много фрагментирана в момента, както каза и госпожа комисара, много малко страни изпълняват съответните директиви. Надявам се, че сега това положение ще се е, подобри. Необходимо е да има и надзор в този смисъл. Благодаря, госпожа Биргит Ципле. Благодаря ви. С Европейската заповед за арест би трябвало да е възможно арестуваните да бъдат прехвърлени по-бързо от една държава в друга. Това е похвално. За съжаление обаче има някои пропуски при прилагането на този правен инструмент. Ще ви дам един пример. 10 месеца арест на жена – заплашена от Европейска заповед за арест в Обединеното кралство, заповед издадена в Полша. Тази жена бе осъдена за използване на минимално количество амфетамини. Тази жена успя да си намери работа в Обединеното кралство. Тя има и а, син, но след като бе издадена заповедта за арест, тя загуби а, работата си. Този случай ви показва, до каква степен продължаваме да се натъкваме на проблеми при прилагането на Европейската заповед за арест. Необходимо е да имаме доверие в държавата. Престъпниците трябва да бъдат изправени пред съда. За тази цел приканвам Европейската комисия в рамките на текущата година да излезе с законодателно предложение за преразглеждане на Европейската заповед за арест. Във всеки случай на издаване на такава заповед е необходимо да има и не толкова строга альтернатива. При издаването на Европейска заповед за арест трябва да се спазват основните права – обекта на Европейската заповед за арест също би трябвало да има възможност да обжалва издадената заповед. Необходимо е да има по-ясно определение на престъпленията, които попадат в обхвата на Европейската заповед за арест. Например, правото на превод трябва да бъде гарантирано, рамките на Европейската заповед за арест, защото грешки могат да възникнат. За тази цел се нуждаем от ясни правила в това отношение. Социалдемократите считат, че не трябва да се поставя под въпрос Европейската заповед за арест. Това, което искаме да кажем е, че настоящото и прилагане е неприемливо – затова трябва да подкрепим доклада по собствена инициатива на госпожа Лът Латфорд. Държавите членки сами трябва да поемат своята част от отговорността и да гарантират спазването на основните права в наказателно-правната област. Благодаря ви, госпожа Сарджентини. Благодаря ви, господин председател. Зелените подкрепят предложението за, реши, за заповед за, за Европейска заповед за разследване. Тя би следвало да се използва, когато дадено лице се издирва за разпит, тъй като събирането на доказателствен материал при наказателно-правно разследване е от съществено значение. Европейската заповед за разследване също е изключително важна. Зелените също така поддържат идеята за предвиждане на възможност за изключения, когато имаме поставяне под въпрос на защитането на основните права. Изпълняващият орган също трябва да има възможност да действа по свое осмотрение. Европейската заповед за арест беше една истинска катастрофа. Граждани на Европейския съюз бяха изпращани в други държави и членки бяха задържани при напълно неприемливи условия. И не като съм го заявявала и на съвета, и на Европейската комисия. И всеки път ми се отговаря, че това са съпъсващи е, щети. Можете ли да кажете действително такова нещо на мъж или жена, която са задържани напълно неоснователно? госпожа комисария Рединг в изказването си заяви, че предпочита да изчакаваме малко с реформите на системата и това само показва, че не си дава сметка колко тежко е положението. Европейската заповед за арест съществува вече от 10 години и не взима предвид условията за държане в някои затвори в някои държави членки. Разбира се, всички искаме тази заповед за искаме признаване да, се, да функционира всички държави членки, но това в момента не е случай, затова взаимното признаване не може, не може да бъде в основата на съдебната ни системи. Съгласна съм госпожа Лутфорд, която твърди, че Европейската заповед за арест следва да бъде преразгледана и че тя не бива да се прилага за минимални деяния, като например връщане с закъснение на видеокасета в видеотека. Това е абсолютно неразумно и това е нещо, което трябва да бъде променено незабавно. Благодаря ви. Думата господин Кирхоп. The... Госпожо комисар, господин председател, считам, че Европейската заповед за арест и заповед за растение имат своя сериозен принос в борбата с тероризма и престъпленията. Поздравлявам двамата докладчици за работа. Моята страна се възползва от Европейската заповед е, за арест в много случаи, като е, изисква екстрадицията на е, трафиканти на дрога, на хора и изнасилвачи и много други. Когато аз отговарях за тези неща в моята страна, този процес беше изключително труден и не искам да се връщаме към тези времена. Ние живеем в време, когато над главите ни е надвиснала международна трансгранична престъпност, трансграничен тероризъм и за това в тези модерни времена трябва да има и много ефективна система за сътрудничество. Но също така трябва да има и система за пропорционалност и за проверки и баланси. Европейската заповед за арест не, няма предвид да се хвърли един човек в ареста без предварително разследване без възможност за спазване на неговите права. Освен това, не се предвиждаше тя да се използва за най-обикновени елементарни престъпления. Е, но не може да се иска да има и безкрайно из, изключение. Европейската комисия и страните членки трябва да възстановят доверието в тази заповед с съответната реформа. Аз съм за това да има заповед за арест, но трябва да има и съответната пропорционалност, трябва да има и съответните минимални условия престъпниците не е редно да имат възможност да се крият, но в края на кращата ние трябва да се борим да има доверие в системата. Господин Воянич. Хвала, председниче. Е, благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря на докладчиците за балансирания и добре аргументиран доклад. Това са незаменими инструменти за борбата с трансграничната престъпност в Европа. В доклада се посочват някои слабости на системата. Това се потвърждава и от статистиката. От 2005 до 2009 едва една пета от а, заповедите бяха приведени в изпълнение, което показва, че има някаква слабост в системата. Необходимо е тя да бъде подобрена. Европейската комисия излиза с законодателни предложения. Сигурен съм, че правната рамка на регламента е недостатъчно ясна, което позволява на държавите членки да действат както им се струва за правилно – ако подобрим системата, то тогава процента на привеждане в изпълнение също ще се увеличи. Благодаря ви. Много се говори за основните права в Европейския парламент. В Англия имаше много добро спазване на основните права, много преди да се присъединим към Европейския съюз. Те бяха из... изготвени продължение на години чрез Хабея карта, чрез ам, прилагам, че съм презумпцията за независимост, да доказване на вината, свободният независим процес и т.н. нататък. Всички тези а, основания обаче в момента се нарушават заради прилагане на Европейска заповед за арест. Тя беше повод за много сериозно нарушаване случай на несправедливост и те продължават. В момента чужди полицейски служби изискват от британските полицейски служби да извършват разследвания от тях на име, след което и да заплатят за тях. Правителството на Обединеното кралство има възможност да избере да, из, да излезе от тези възможност. Защото това той избра да избра от 100, но да влезе в, да влезе в 35 тези, които прие, е, са напълно безсмислени, тъй като те или бяха заменени, или бяха по някакъв начин променени от последователните решения. Но 25-те, в които решихме да участваме, са най-опасните искат тях Европейската заповед за арест. Нито тези мерки не е необходима, тъй като вече съществуват необходимите мерки за сътрудничество между полицейските и съдебни служби на трансгранично равнище. Тук не говорим за сътрудничество, тук говорим за хармонизация на съдебните системи, с цел постигане на голямата цел, а именно Съединени Европейски щати. Ако Дейвид Камерън е сериозен в намерението си да върне властта обратно в Обединеното кралство, той има възможност да го направи сега. Все още има време за промяна на решението и да се избере да Обединеното кралство да излезе от всички решения, като по този начин да се гарантира независимостта на британския народ. Но аз се опасявам, че Добрите ще направят това, което винаги правят, а именно ще се продадат на Европейския съюз. Е, благодаря. Следващия оратор е госпожа Кората Билт. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Напълно подкрепям Европейската заповед за разследване. Тя дава на държавите членки възможността да поискат от друга държава членка да проведат оперативно-следствени действия за разрешаване на сериозни престъпления за да победим големите престъпления, като трафика на хора, на дрога, киберпрестъпленията и така нататък, трябва да работим заедно. Престъпният свят става все по-изтънчен, все по-сложен и трябва да дадем по-добри инструменти на правоохранителните органи, за да могат те да се борят с организираната престъпност и престъпните мрежи, които се предвижват през граници. Става дума всъщност да се признаят действия на друга държава членка и да им се помогне при техните действия по разследване. Националните правила се спазват. Националното законодателство ще продължи да бъде приложимо. Говоря за наказателното право. Съществуващите правила за полицейско и съдебно сътрудничество са упростени тук. По-лесно ще бъде за прокурорите да работят по-ефективно. Въвеждането на ясни ограничения във времето ще доведат до по-бързото събиране на доказателствени средства от друга държава членка. Освен това е много важно да въведем ясни предпазни мерки за опазване на основните права на заподозрените, както и за съдебна защита. Господин председателю, госпожо председател, извинете, е изключително важно за борбата с трансграничната престъпност. Тази заповед, заедно с Европейската заповед за арест, са отлична възможност да покажем какво може да се направи на европейско ниво, нещо, което да бъде от полза за всички европейски граждани с Европейската заповед за разследване е, нашите граждани ще се чувстват по-сигурни и в същото време ще запазим целостта на всяка една от държавите членки. Така ще се създаде една зона за сигурност и свобода в Европа, което иска и Стокхолмската програма. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Вайден Холцер има думата за 3 минути. Благодаря ви. Европейската заповед за разследване е изключително важна част от е, съдебното сътрудничество. Тя е важна стъпка в посока на прилагане на Стокхолмската програма. Това е една инициатива, която първоначално беше поета от седем държави, Австрия включително, а не е проистече от комисията – това още веднъж доказва, че държавите членки имат интерес а, както и Европейския съюз. И тук няма конфликт. В областта на общата политика за сигурност можем да постигнем повече чрез сътрудничество. Затова е важно да усъвършенстваме е, разпоредбите за, в наказателно-правната сфера. Много са организациите, които вече съществуват и се сблъскват с затруднения в работата си и биха искали да ги преодолеят. По този начин сътрудничеството ще бъде много по-ефективно. Налага се да направим усилия тази инструментариум да се прилага а, по ефективен начин и да преодолеем различните пречки. Това ще бъде в интерес на гражданите. Важно е правата на отделните лица да бъдат е, гарантирани. Правоприлагащите органи работят в една много деликатна сфера, затова трябва да подхождаме изключително внимателно, за да можем да защитим и интересите на обвиняемите. Те имат основни права, които следва да бъдат гарантирани, така както е уредено с Европейската харта. И по време на разискванията в съвета, чрез член 2, 10 не, бяха въведени такива мерки за защита. Разследване може да бъде проведено при положение, че се закриля достоинството на разследваното лице. Тези мерки следва да бъдат в съответствие с уредбата в съответната страна. Затова са важни ограничителните мерки, които се въвеждат, за да можем да предотвратим злоупотреби с системата. Променени бяха някои разпоредби чрез предложението и мисля, че така доказахме колко голямо значение отдаваме на сътрудничеството между полицейските служби и че има много общи позиции в този парламент. Искам да поздравя докладчика и докладчите докладчиците в Сянка, които вложиха много усилия. Благодаря. Благодаря. Господин Войчеховски. Благодаря. Европейската заповед за разследване е много, възможна, много важна правна възможност и в бъдеще може да се окаже дори по-значима от Европейската заповед за арест, тъй като ще се отнася до много случаи в наказателните производства наказателните процеси, в които е необходимо събиране на доказателства и провеждане на процесуално-следствени действия извън съответната страна, разпит на свидетели, е, вещи лица и техните заключения. Това е много важен инструмент, много важно средство, което ще направи сътрудничеството между съдебните системи още по-тясно. Ние задълбочаваме това сътрудничество, но същевременно трябва да обръщаме по-голямо внимание на неговото равнище и качество както и на качеството на правосъдната работа в отделните държави членки. Гражданите често пъти се оплакват от правораздаването. Е, системата е, на правораздаване трябва да бъде надежна за гражданите. Грация, онореволе Бонанини, un minuto. <clears throat> Бонанини за една минута. <clears throat> Благодаря. Европейската заповед за разследване и Европейската заповед за арест са два ключови елемента в създаването на единно наказателна, единна наказателно-правна област в Европа. Тук се въвеждат мерки за борба с престъпната дейност, много по-добри, отколкото предоставя традиционното съдебно и полицейско сътрудничество. В същото време има необходимост да се спазват фундаменталните права на човека, които са записани в конвенцията. По време на разследването е изключително важно важно в този смисъл да се изпълнява тази европейска заповед. Пети и шести член са изключително важни. Мониторинга при, прила... при прилагането на европейската заповед за арест означава при прилагането е, да се създадат инструменти във всяка една от държавите членки. Е, тук има различни норми, които е, дават по-голяма възможност за опазване на основните права, които се гарантират от шестия член на конвенцията. Важно е също така да кажа, че органа, който издава Европейската заповед, трябва да види дали тя е съобразна, дали е необходима и тя трябва да бъде базирана на практиката. Още една препоръка свързана с опазване правата на човека. Става дума за това, че всяка една държава трябва да гарантира достъпа до съдебна защита в смисъла на член 13 от конвенцията и изпълнение на един инструмент, който да бъде реципрочен. Благодаря, господин Яколино, за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо Рейдинг. Съдебните мерки, за които говорим днес, са изключително важни за създаване на единно съдебно пространство в наказателно-правната област. Ефикасността на правосъдието преминава през конкретни инструменти, които дават своето въздействие. Затова е важно да има реципрочност и признаване на тези заповеди, както и тяхното бързо изпълнение. Що се отнася до заповедта за арест, важно е това, което докладчикът Латфорд каза, за стрикна пропорционалност. Защото става дума от една страна за опазване на основните права, от друга страна да има сигурност за евентуално е, извършено престъпление. Колегата Мело трябва да поздравя за отличната му работа, що се отнася до Европейската заповед за разследване за събирането на доказателствени материали, е, които ще дадат възможност за по-голяма сигурност при предявяването на обвинението. Е, полицейското сътрудничество е изключително важно при създаването на това пространство е, на правосъдие. От една страна трябва да се намали използването на Европейската заповед за арест и това да става само в случаите, когато се борим с международната престъпност и трансграничната престъпност или когато трябва да се наложат охранителни мерки. Що се отнася до Европейската заповед за разследване, Важно е също така държавата, която го изпълнява, да има възможност да следи какви са разходите по изпълнението, да може да се изслушват свидетели, да се събира свидетелствени показания. Аз съм убеден, че системата за информационно предоставяне ще бъде отлична и в организационен план. И накрая, госпожо председател, искам да кажа колко са важни тези инструменти и що се отнася до Европейската прокуратура. на следващото пленарно задание в март е през март ще има един предварителен доклад, който се надявам да ориентира бъдещата работа на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, господин Морай, за две минути. Е, Госпожо председател, преди няколко месеца трябваше да давам показания пред горната камера на английския парламент като граждани на е, Европейския съюз, оказа, че тази заповед е изключително полезна при презгранични случаи. Всички депутати тук знаят, че тя се нуждае от неотложна реформа. Въпросът е къде е баланса. И баронеса Латфорд се справи прекрасно. Нашата група с удоволствие подкрепя защото не бива да приемаме третирането на тази заповед като карикатура, да се казва, че това сътрудничество е лошо, но трябва да има несъмнени доказателства относно това, което е грешно при прилагането на тази заповед в мой роден град Лондон. В случая на Маги Хюс комисария знае за нея Всъщност става дума за едно нападение от банда, което изцяло промени живота и извършителите всъщност фигурират в а, такава заповед за задържане. А, също така извършителите на бомбените атентати в Лондон бяха изправени пред съда. Така че е, имаше един много дълъг период на досъдебно задържане. Е, така че много неща се нуждае от реформа. Това е работата, която трябва да свършим. Нека намерим баланса, нека се посветим на обективността, на балансираността а, да намерим правилното решение. Това съвсем не означава, че не е нужна реформа, но когато ние работим по тази европейска заповед, откриваме нещо много ценно. При преглед на фактите установяваме, че ние тук работим по линия на трансграничното правосъдие. Когато се заровим обаче в а, подробностите, наистина можем достигнем, да достигнем до една ясна представа. Господин Мораес, има въпрос с синя карта за вас. Приемате ли? Клод, искам да те помоля да оттеглиш едни думи, които току-що каза. Вие спомена случая Крик и господин Хюс. Казахте, че нападателите, в на гръцки случай казвате в момента, че нападателите са подведени под съдебна отговорност. Някои от тях твърдят за своя либи, че въобще не са били в Гърция, когато е било извършено нападението, но а това съвсем не означава, че те няма да бъдат екстрадирани. Така че моля да отеглиш думите нападатели и да използваш думите обвинени лица. Да, наистина би трябвало да чета своето изказване за нападателите в Крит, чието, в, е, чието нападатели са подведени под съдебна отговорност. Да, мисля, че все пак сте прави. Едва ли дадох най-уместния пример. Сигурно сте прав. Но това, което искам да кажа е следното. И всъщност никога не съм ми задавали въпрос с синя карта, но исках да кажа, че има много примери за това, че благодарение на Европейската заповед за задържане много лица са били изправени пред съда. Знам, че има много а, случаи на а, съдебни грешки и се надявам, че ще уважите моето мнение в този смисъл. Uh, madam president uh, господин никълсън благодаря госпожо председател аз съм от северна ирландия и ние сме уникални ние сме единствената част на Великобритания, която има е, граница с друга държава членка. Това е много пориозна граница, това е опасна граница и тя изисква много по-тясно полицейско сътрудничество в Европейския съюз. Искам да отдам дължимото на полицаите в Северна Ирландия за начина по който се развиха през годините, за начина по който развиха сътрудничество, каквото не съществуваше. Е, европейската заповед за арест е една от най-важните фигури в нашето европейско законодателство за борба е, с тероризма. Но няма между Великобритания и Ирландия споразумение за екстрадиция, което означава много опасности. Ако продължава да съществуват такива юридически пропасти, престъпниците само ще се възползват е, от тях. Е, някои е, обвинени лица а, са а, били предавани, разбира се, по взаимно споразумение, но ако продължи такова сътрудничество да се институционализира, аз категорично ще окажа подкрепа за доклада, така както го е изготвила нашата докладчица. Благодаря. Колегата Стир за две минути. Европейска уния на подручие указаного... Открепям укрепването на ролята на Европейския съюз, що се отнася до наказателно-правни въпроси. Европейската заповед за разследване е стъпка в правилната посока. Тя ще ни даде възможност да събираме по-лесно доказателства по трансгранични престъпления. Европейската заповед за арест е най-успешният механизъм, който а, има Европейския съюз в наказателно-правната област. Разбира се, че има възможност а, за усъвършенстване на работа, за хармонизиране на практиките, за избягване на политическо влияние а, при издаването на такава заповед. Но преразглеждането на тази заповед не трябва да доведе до удължаване на сроковете или до а, спънки при екстрадиция трябва да подчертаем, че държавите членки трябва да прилагат тази заповед без политически манипулации. Имаше един случай миналото лято в Харватия, бе издадена такава заповед за арест за двама високопоставени служители, които бяха част от европейската тайна полиция. Това показва, че имаме още влияние на старите политически структури, които могат да манипулират общественото мнение, да оказват натиск върху съдебната система, макар че те не успяха, тъй като Европейската комисия реагира своевременно. Правителството в Загреб трябваше да се откаже от блокирането на Европейската заповед и да даде възможност на съда, а не политиците, да определят съдбата на тези бивши служители. Това беше една победа за хрватската държавност и европейското законодателство. Дори евроскептиците днес трябва да признаят, че това престъпление щеше да остане ненаказано, ако не бяхме станали член на Европейския съюз. Прилагането на Европейската заповед за арест в Харватия означава началото на една нова ера, когато никой не е над закона. Това е изключително важно за нашето бъдеще, защото няма економическо развитие без върховенството на закона. Благодаря. Благодаря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 Kaip tik ten vienodi стандарти през kelis metus. Благодаря, е, госпожо председател. Много се радвам, че в тази област държавите членки трябва да прилагат единни норми. Е, преди няколко години е, една страна отказа екстрадицията на човек за подозрян във военни престъпления и престъпления против човечеството точно на процесуални основания. Е, на 13 януари 1991 година този човек бе извършил престъпление против човечеството в Литва и не можеше да бъде екстрадиран там. В доклада се визират отделни изключения е, за престъпления, извършени след 2002 година. Според мен на това изключение не трябва да се прилага за най-тежките престъпления, тези против човечеството и военни престъпления, за които няма давност съгласно международно-правните актове и държавите членки не би трябвало да се ангажират с подобни изключения. Бих желал да замоля и комисаря Рединг да ни каже какво мисли за тази давност и възможността да се стигне до нейното прилагане за най-тежки престъпления в Европейския съюз. Благодаря, колегата Томашич. Европски ухитбени налог представлява важно... Благодаря. Европейската заповед за арест е важно средство за съдебно сътрудничество между държавите членки, тъй като тя спира престъпниците, които се умямаха да се укрият поради липсата на съгласуваност в действията. Гражданите са жертва на постоянно преследване от е, сръбските тайни служби и приветствам тази резолюция в тази част, която призовава за сътрудничество между държавите членки Европейския съюз за подготовка на служителите в Харватия. Съда беше решил да екстрадира господин Перкович в е, Германия поради е, убийството на харватски иммигранти членки. Но друг е, съд е, постанови друг лице да не бъде екстрадирано по същите обвинения, така че Европейската заповед ще е важна за нас. Господин Билан има думата. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Europejski nakaz. Е, госпожо председател, благодаря. Европейската заповед за арест цели да ускори целият процес, който да доведе до залавянето до залавянето на престъпници. Сроковете за екстрадиране на лицата са съкратени благодарение на тази заповед. Трябва да има гаранции, че а, престъпниците, които биват преследвани с тази заповед, няма да се измъкнат от а, правосъдието. Не трябва също така да има и избирателно правосъдие, което да води до прекалена употреба на този инструмент и не спазване на принципа на пропорционността. За това апелирам за по-добро използване на този инструмент. Моля ви, не уронвайте неговия престиж благодаря. А, господин Пашта. Дякую за слово, важна пани председавица, важна пани комисия. Благодаря за дадената ми дума. Госпожо председател, госпожо комисар, Общото европейско пространство изисква ефективно сътрудничество в областта на сигурността и съдебната дейност при наказателното преследване на престъпници през границите. Рамковото решение от 2002 година за Европейската заповед за арест най-напред изискваше взаимно признаване на решенията на основата на взаимно доверие. Комисията обаче установи недостатъци в функционирането на тази система и за това изготви проекти на няколко акта за тяхното преодоляване. Освен ам, констатациите е, в е, доклада на самата комисия. Е, тя трябва да направи анализ и на националните системи там, където те не функционират правилно. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисаря да обобщи разискванията. Me... Госпожо председател, позволете да припомня тук на почитаемите депутати, че има изрични правила в областта на вътрешните работи и правосъдието. Те се различават от правилата в други политически области. Пример ще дам. Според Лисабонския договор, държавите членки могат да отправят е, правни предложения без комисията. Това, що се отнася до Европейската заповед за разследване, в този случай Европейският парламент е, е съзаконодател и може да внася предложение за балансиране на е, сигурността с правата на личността преди Лисабон държавите членки можеха да отправят предложения без комисията, без Европейския парламент, без контрол от страна на съда. За радост то, това приключи на 1 декември. И на 1 декември няма да има такива изключения. Що се отнася до Европейската заповед за разследване, ще изразя надежда, че тази директива този път ще бъде прилагена не така, както бе прилагано рамковата разпоредба а, за задържане. Също така ще кажа на парламента, че прилагането на тази директива ще бъде обект на контрол от комисията и комисията няма да се поколебае да започне процедура за нарушение на приятите правила. Същото ще въжи и за Европейската заповед за задържане, защото от 1 декември ще приключи а, преходния срок – и от тази дата нататък комисията ще има възможност също така да, завежда, да започне процедура за нарушения на уредбата за Европейската заповед за задържане. Така че ще има пълноценно прилагане и а, благодарение на а, заповедта за преглед по съдебния ред няма да има опасност от неправомерно задържане на лицата. И ще работим заедно. Още веднъж ще подчертая а, каква работа вършим ние вече от няколко години примерно по линия на справедливия процес. Комисията представи предложение възоснова на Лисабонския договор, за да има съразмерност е, между е, въпросите на сигурността и правата на личността. Всички тези документи и актове съдържат конкретни разпоредби правото за тълкуване, за превод, правото на достъп до информация за правата, правото на достъп до а, адвокат и а, също така правата, които следва да бъдат съблюдавани в мол... молената и молещата страна презумцията за невиновност, процесуалните права на децата и уязвимите групи от населението. Всички тези аспекти са изключително важни в... и така ще намерим това равновесие, което липсваше преди влизането в сила на Лисабонския договор. Парламентът вече има възможност да прилага всички тези разпоредби и някои държави и членки, за съжаление, отказват да се присъединят към тези елементи за справедлив процес, нещо, което е отрицателно а, като отражение върху Европейския съюз. Благодаря, госпожо комисар. Давам думата на господин Нономело за две минути. Госпожо председател, Тази директива ще даде възможност за повече справедливост. Е, ще има зачитане на правата на човека, ще се спазва пропорционалността в наказателно-правните дела. Европейските полицейски служби трябва да е, разследват престъпления. И затова имаше нужда от такава европейска заповед. Вярно е също така, че Великобритания, Франция, Португалия или която и да е друга от 28-те държави членки на Европейския съюз, ще трябва да изпълнява тази заповед, защото се намираме в едно общо пространство в Европейския съюз и приоритетът ни е всяко едно лице, което е правонарушител, да бъде разследвано, да бъде изправено пред съда, е, да има един е, справедлив процес и ако се окаже виновен, да бъде осъден, ако не, е, да бъде оправдан. Европейския съюз е една зона на свободата. Всеки ден посредством тези инструменти ние всъщност освещаваме тази свобода, хората. Всъщност това, което е сигурно, е, че когато Шенген влезе в сила, е много по-лесно хората да пътуват, но е много по-лесно и да извършват престъпления, пътувайки. И ако съдилищата не могат да догонят или да наваксат пропуснатото, е, нито пък могат полицейските служби да догонят престъпниците, а тогава ще сме се провалили. Затова имаме нужда от такива инструменти. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на комисията. Благодаря. Сега дам думата на госпожа Латвард. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с почти всички изказали се и благодаря най-сърдечно на тези, които участваха. Може би ще взема повод само от една от е, бележка е, на господин Никълсън е, за ситуацията на острова. Също бих се съгласила дори и с част от твърденията на господин Батън, но той няма да се изненада, ако му кажа, че моите виждания се различават противоположно от неговите. Нашия дебат започва да прилича на разискванията на нашите партийни лидери. Искам да кажа две неща, които не казах в уводните си слова. Трябва да подчертая значението на решаването на този въпрос с прекалено дългия срок на предварително задържане. Призоваваме комисията да проучи средствата, които може да използва, включително чрез законодателни проекти, да се съкрати този срок и да се повишат стандартите. И второто, което ще подчертая, е по-доброто обучение на практикуващите юристи. Това, впрочем, бе засегнато и от други колеги. Особено важно е да допринесем за обучението на адвокатите, които се явяват като защитници в наказателните процеси. Но е, напълно съм е, съгласна, е, че тези права са много важни в пътната карта, която преди 4 години създадохме. Аз настоявам Великобритания да възприеме голяма част от тези актове. Много се радвам, че тя ще прилага не само Европейската заповед за разследване, но и два, две трети от актовете в бившия трети стълб, приети след Лисабонския договор. Нашият доклад, всъщност моят доклад, призовава към своевременно прилагане на всички актове в областта на наказателното правосъдие, включително е за Европейската заповед за разследване. Е, смятам, че са необходими, разбира се, и дела за нарушения, когато има предпоставки за това. Но бях разочарована, че госпожа Рединг не даде проактивен отговор, е, казвайки, е, че всяко преразглеждане на сегашната уредба за ЕЗА би било преждевременно. Не съм съгласна. Мисля, че е, всъщност сегашната работа по преразглеждане на тази фигура на Европейската заповед за арест е недостатъчна и за това призовавам за по-нататъчно сътрудничество между парламента и комисията с цел е, комисията в идната година да ни представи законодателен проект. Вие чухте единно становище от страна на Европейския парламент. Не е редно да го пренебрегвате. Um, Има синя карта за вас. Господин Батън желая да ви зададе въпроса. Благодаря, Сара. Ти говори за прекомерната продължителност на предварителното задържане. Да, това не трябва да се допуска, но не би ли се съгласила, че една причина за това е, когато хората се екстрадират в Великобритания, да се изисква полицаите да бъдат изцяло готови за внасене на делото в съда, докато разследващите магистрати в континенталните държави могат да задържат задържат хората, докато извършват разглед... разследване. Бихте ли се съгласили с мен, че преди да се иска едно лице да бъде предадено за съдене, трябва да бъде напълно готово делото за внасене в съда? Съгласна съм начинът по който е формулиран уредбата на Европейската заповед за арест, е а, тя да се използва не за целите на разследването, а за целите на наказателното преследване. Именно за това Европейската заповед за разследване ще е толкова важна, защото ще преодолее тази празнота. И именно а, за това в доклада се говори за така наречената готовност за съдебната фаза на производството и а, това ще доведе според мен до важно хармонизиране на положението в страните с различните системи. Естествено, че системите са различни. Ние не унифицираме наказателното правосъдие в Европейския съюз. Е, това не е целта на взаимното признаване. Но е, много важно да се преодолее прекомерната дължина на задържането в предварителното производство, защото там наистина се стига до крайности. Сигурно и ти ще се съгласиш, че ние имаме ужасен опит е, който не бива да се повтаря. Е, има и случаи, в които Великобритания просто е трябвало да откаже екстрадиция. Е, но във всеки случай е, Европейската заповед за арест не е предназначена за разследването. Тя е за целите на наказателното преследване в друга фаза. Благодаря. Това беше края на общото разискване. Ще гласуваме утре в 12 часа по този текст.